Е, скъпи колеги, е, добър ден! Е, бих искал от самото начало да ви кажа, че ще председателства на народния ми език унгарски. И съобразно дневния ред трябва да гласуваме позиция на съвета и на комисията, мобилизиране на средства от Европ... всъщност за връщането на емигранти от Афганистан в родината им. Сега веднага ще помоля представители на съвета да вземе думата по съвместната операция за извеждане на незаконни емигранти към Афганистан от трети страни. Господин председател, дами и господа, а искам да ви благодаря за това, че присъствате днес и обсъждате тази важна точка. Не радвам се, че мога да я обсъдя заедно с вас. Почитаемите членове повдигнаха въпрос, въпрос, който събужда известна тревога и се надявам, че мога да изясня гледната точка на съвета и да отговоря на вашите въпроси. Съобразно закона и спазването на правата на човека, това са всъщност всъщност е, два основни принципа за сътрудничеството в рамките на Европейския съюз. Е, те трябва да бъдат ръководни принципи за сътрудничеството между държавите членки в рамките на Европейския съюз. Е, тези принципи са и ще останат за бъдеще начала за нашата работа в областта на търсенето на емиграция и убежище. Сътрудничество в областта на убежището се разви и е, бяха взети много мерки, е, специално за правата за тези, които искат убежище. Мисля, че трябва да си припомним кои са основните принципи за сътрудничество в областта на търсенето на убежище. Има съвместна европейска система за търсене на убежище, която закриля лицата и това е, е в хармония с Конвенцията за беженците от Женева, както и много други международни конвенции, които е, гарантират закрила на тези, които търсят убежище. Е, но е, все пак някои от решенията се взимат на основа на субсидиарността и някои от лицата могат да бъдат върнати в родината им. Именно тези решения трябва да получат правна система за съвместна система за Европейския съюз за търсене на убежище. Може да се използва Дъблинската Европейската конвенция, е, по силата на която да се определи е, коя държава членка е компетентна за да разглежда молбата на търсещите убежище е, и директивата, която постановява минимални изисквания определя стандарти, а също така и последваща директива, която определя минимални стандарти, по силата на които да се определи е, дали търсещия убежище трябва да получи международна закрила. Минималните стандарти, които държавите членки трябва да прилагат, когато е, оказват такава закрила. И аз мисля, че тези законови актове е, скоро ще бъдат преразгледани и е, ще бъдат е, прилагани в по-голям, е, всъщност вписани в по-голяма степен в националните законодателства и по този начин ще има пълен пакет, който ще бъде ефективен. Аз мисля, че е, по силата на измененията се предвижда процедура по съвместно взимане на решения и е, при това положение ще има е, много по-голяма политическа основа за европейската система за убежище. По въпросите за миграцията, е, миграцията дава достъп на хората законно до Европейския съюз. Е, тези, които не отговарят на законните изисквания за миграция, трябва да бъдат върнати в родината им по законен път или тези, които не отговарят на изискванията за получаване на убежище. Колкото до основните права на на тези, които нямат право да пребивават в Европейския съюз. Е, тук искам да се върна към основните правни принципи, които трябва да бъдат основа за всички наши действия. И по-специално искам е, да се позова на правилата за връщане на лица от трети страни, които нямат право да пътуват или закон да пребивават в държавите членки на Европейския съюз. Е, това се ръководи от директивата за връщане на лицата, която беше прията от комисията и Европейския съвет и парламента 2008 година. Тази директива е първа крачка към законодателство, което трябва да гарантира справедлива и, раз... и открита процедура за връщането на всички в родината им. Този важен принцип е да гарантираме правна сигурност и хуманно отношение към хората в тази област. Освен това, има и координиране на съвместните усилия за връщане на тези лица, като се организират съвместни полети, полети, е, които се организират от няколко страни и е, тези решения се позовават на решение, което е взето още 2002 година. Съвместните полети са чудесен начин за споделяне на финансовите тежести и са пример за сътрудничество между държавите членки. Искам да посоча, че тук не говорим за за организиране на колективни решения за връщане на хората в родината им. Ние говорим за сътрудничество за по-ефективно използване на средствата на държавите членки, когато вече е взето решението. И съвместната е, директива, която проистече от решението на съвета е, че полетите могат да се използват от хора, които повече не могат или не могат просто да влезат, да пребивават и да останат на територията на държавите членки на Европейския съюз. Държавите членки, които организират връщането на хората в лицата или които участват в инициатива по връщане, трябва да се уверят, че всяко лице, което се връща обратно в родината си, е изпратено законно, че правата му са спазени и регулацията по създаване на Европейски офис за е, управление на е, е, координация между държавите членки Та, сега говорим за Фронтекс. Та, Фронтекс има право да оказва съдействие на държавите членки, когато взимат мерки по връщане на лицата в тяхната родина. През октомври Европейския съвет поиска от Фронтекс да отговори на въпроса дали е възможно да се организират и финансират съвместни полети на лица в родината им. Идеята е международната закрила да бъде гарантирана за всички всички, които се нуждаят от нея. И когато тези лица от трети страни бъдат върнати, е, тези, които могат да пребивават законно, да останат законно, най-хубавото е, ще бъде направено, защото всичко ще се позовава на закона. Организирането на съвместни полети не означава, че принципа за нон-рефулман се поставя под въпрос. Държавите членки все още очакват да се вземат под внимание е, личните обстоятелства за всеки човек и да се разбере е, дали действително това лице може да бъде върнато обратно в родината му. Разбира се, това засяга и лицата, които идват от Афганистан. Господин председател, почитаеме членове на Европейския съюз, е, политиката на общността към връщане на лицата е много важна, но това е само един от аспектите на по-широка политика в областта на миграцията. Е, тази е, през септември миналата година съвета прие решение, по силата на което се потвърждава ангажимента и общия подход към емиграцията. Това означава, че въпросите на емиграцията трябва да бъдат разглеждани като част от външната външните отношения на Европейския съюз като цяло. Тоест, по-доброто управление на миграцията трябва да се разглежда като действие на Европейския съюз. Тоест и по-добро сътрудничество между страните на происход, страните на транзит и страните, е, където децата искат да пристигнат в края на краищата. Стокхомската програма, която обсъждахме днес, ще потвърди и ще доразвие тази съвместна стратегия. Благодаря ви за вниманието. Е, Благодаря ви господин Билстрям. А сега давам думата на господин Жак Беро от името на комисията. Благодаря ви, господин председател. Ще се постарая да припомня основните принципи, които лежат в основата на нашето отношение към тези проблеми, свързани с извеждането и връщането на емигрантите. Европейското законодателство налага на държавите членки, гражданите на трети държави, които се намират тяхна територия, да поискат международна закрила, ако желаят. Що се отнася до афганистанските емигранти в конкретния случай, държавите членки трябва да разгледат всяка молба за обежище, спазвайки определените от европейското законодателство критерии, както и конкретните обстоятелства, свързани с всяка молба. Държавите членки трябва да определят дали а, търсещите статут на беженец отговарят на необходимите критерии, а ако не ако отговарят, и ако не отговарят, да е, установят дали отговарят на критериите за международна закрила. Е, на първо място тези граждани не трябва да бъдат връщани в държавите, ако там са изправени пред сериозна заплаха. Европейското законодателство и по-специално директивата свързана с убежището посочва, че държавите членки трябва да спазват принципа за неизвеждане на тези граждани, така че държавите членки не могат да върнат в Афганистан лица, които по смисъла на Женевската конвенция са бежанци или се ползват от международна закрила. Освен това, държавите членки са длъжни да се уверят, че няма да се извърже никаква операция по извеждане по силата на член 3 на Европейската конвенция за правата на човека, която задължава държавите членки да не извеждат е, съответното лице, ако то е застрашено от преследване е, при завръщане в страната на происход. На второ място не можем е, да приравним под общ знаменател всички молби, що се отнася до Афганистан всъщност, повечето, большинството молби за убежище са в Европейския съюз са представени от афганистанци. И включително и такива, които се намират в Иран и в Пакистан. Не можем да изличаме общи заключения по това, дали е, принудителното извеждане е нарушение на европейското законодателство, Европейската конвенция или е, хартата на основните е, права на Европейския съюз. Държавите членки, в които се представят тези молби, се произнасят и дават ход на съответната молба и а, след като разгледат особените индивидуални а, обстоятелства, свързани с а, всяка една молба. Това предполага съответни условия и що се отнася до правата на човека, това предполага разглеждане на ситуацията в съответната държава, в случая Афганистан – и а, специфичните а, условия, при които живее лицето в страната на происход или свързани с семейството на това лице. Така че не можем да извличаме общи заключения, що се отнася до потребностите от закрила на афганистанските мигранти, но статистиката показва, че през последните месеци са се увеличили молбите, на които е отговорено положително. 50 и 50% от молителите са получили съответното утвърдително решение. А сега, друг въпрос. На Какви са условията, които трябва да бъдат спазени преди да се осъществи операция за извеждане? В неудаващата ми декларация, която е свързана с тази съвместна операция Великобритания-Франция съм посочил, че преди да бъде изведено едно лице в трета страна, държавите членки трябва да спазят три предпазни мерки. Първо, да, бъдат, да се уверят, че иммигранта не е, иска международна закрила, няма такова намерение. На второ място, ако е внесена такава молба за международна закрила, да се уверят, че тази е, молба е била задълбочено е, разгледана, проучена и отхвърлена след съответната процедура. На трето място трябва да се уверят, че живота на емигранта след неговото извеждане и завръщане в страната на происход няма да бъде застрашен. Комисията а, се помъча да събере повече а, информация по тази операция, осъществена от Франция и Великобритания. Но комисията по-настоящем не разполага с никакъв елемент, посочващ, че тези три условия не са били спазени. И е, така, е, как стоят нещата при подобни операции, хващащи а, е, няколко лица? Всяко едно а, случай на всеки, всяко едно от тези лица е било, бил разгледан, а, съобразно а, тези а, изисквания. Има забрана за колективно експулсиране, но а, няма и разпоредби, е, забраняващи е, да се извърши съвместно връщането на лица, е, чието молби са били разгледани индивидуално при спазване на изискванията. Няма правни пречки подобни операции да се осъществят съвместно от повече от една държава членка в момента Фронтекс предвижда подобни операции. Съветът а, поиска а, да бъдат подсилени оперативните а, възможности на Фронтекс а, и а, да а, могат да бъдат осъществявани подобни а, съвместни операции а, чрез а, полети подобни операции могат да се ползват от съответната логистика и от други средства. Трябва да отбележим също така, въпреки че повече държави членки не са транспонирали директивата за връщането, държавите членки трябва да се уверят, че техните решения по отношение на извеждане на незаконни емигранти отговарят на стандартите, залегнали в тази директива. Доброволно връщане а, и а, особен да се отчита ситуацията на всяко лице. Все още не се прилага тази директива, но а, това ще стане в близко бъдеще и тя ще внесе допълнителни гаранции за заинтересованите лица. А, така че това а, исках да изложа, което се опира на европейското законодателство. И при подобни проблеми ние се стремим да спазваме баланса между волята да приемаме на наша територия всички тези лица, които са застрашени в страната на происход и които наистина заслужават да бъдат закрилени и не тези, е, които няма реални основания за това. Това наистина е доста труден баланс, труден за постигане. Това исках да кажа на парламента. Сега ще изслушам всички е, оратори, които ще се изкажат по този въпрос. Благодаря ви. Е, Благодаря ви, господин Баро. Сега ще дам думата на представителите на отделните политически групи. Първо давам думата на госпожа Матю за две минути. Благодаря, господин председател. Е, Европейския съюз трябва достойно да приеме лицата, които бягат от война и преследвания и да им гарантира международен режим за закрила, които отговарят на тези ценности. Независимо от това обаче, от няколко години има смесени емиграционни потоци, е, е, който е, злоупотребяват с системните, е, националните системи е, за убежище е, и се допускат лица, които не отговарят на изискванията. Какво да се прави? Този въпрос възникна във всяка държава членка, защото възможността на всяка държава да поеме мигранти не е безкрайна. Така че закрилата трябва да се дава на лица, които отговарят на обективни критерии и ако искаме да останем верни на нашите национални традиции, ние трябва да сме твърди срещу всички, които злоупотребяват с търсенето на обежище и търсят обежище по економически причини. Важно е да се подчертае, че всички страни, където има незаконни мрежи за търговии от Афганистан и Ирак, трябва всъщност да бъдат принудни да се върнат. Достатъчно е да се цитират страни и държави членки е, на Европейския съюз, които правят това, независимо от това какъв е техният политически цвят. И е, в Европейския съюз има е, всъщност трябва да се постигне консенсус и именно чрез консенсус ще има съвместни действия за връщане на лицата в родината им, които да се организират от Frontex. Има някои инициативи, които вече можем да поздравим. Искам да ви напомня, че съвместните операции по е, е, връщането на лицата в родината им е, няма нищо общо с действия, които са осъдни от европейски Европейския съд, защото е, съда в Страсбург забранява е, е, групи от лица да бъдат връщани, обаче позволява това е, след е, разследване на конкретния случай на всеки чужденец. Международното и европейското право за беженците е доста сложно, за да могат тези процедури по експулсиране да бъдат в спазване на основните принципи за спазване на достоинството на човека. Благодаря ви. Сега за две минути давам думата на госпожа Силви Гион за две минути. Аз много внимателно е, изслушах това, което беше казано. Искам да споделя някои въпроси и тревоги е, по темата, която ни засяга. И е, естествено, че ще се спра на скорошни примери, като първият е тях е от 25 октомври имаше е, групово връщане на лица в Кабул от Франция и Великобритания. Искам да разбера дали комисията и съвета смятат, че в Афганистан се гарантира физическата цялост на върнатите лица. Комисията казаха, че това не може да се гарантира и че се е казало, че е направена проверка за лицето на, за всяко лице и че те не са направили съответната молба и не се знае дали самата молба е била проучена. Освен това имало е връщане е, от Рим към Косово, съвместно връщане от е, Германия, Белгия е, и имало е споразумение, но всъщност Европейския съвет казва, че е, ромите, които са в Косово, имат е, ограничение за свободата на движение и на техните основни права има заплахи, чисто физически заплахи. Тоест, е, искам да попитам защо по член 15c от директивата, която говори за сериозни заплахи към лицата и, и те имат право на субсидиарна защита, защо всъщност този член толкова слабо се прилага. Втория въпрос въпроса смята ли се за достатъчно, че е законно лица, които незаконно пребивават на територията на Европейския съюз, след като не са подали молба за международна закрила, въпреки че е, по силата на Дъблинския регламент е, много потенциални искащи обежище не подават така молба, защото е, шанса да получат положителен отговор е нищожен. И третия въпрос, държавите членки потвърждават ли съвета, решен от 29 и 30 октомври, възможността за организиране на съвместни полети от Frontex, но те искат ли успоредно да постигнат съгласие по списък за сигурни страни и да бъдат е, сигурни е, в това, че тези, които искат обежище, действително молбите им ще бъдат разгледани, за да, видят, да се види дали имат право на е, статут на бежанци. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Десанес. Благодаря, господин комисар. Искам да изразя тъгата на много европейци, когато на 29 октомври два европейски държави организираха това групово връщане. Всъщност тези хора бяха напуснали една държава, в която се водят военни действия и всъщност сега са върнати отново в тази държава което по никакъв начин не гарантира тяхната сигурност. И аз безкрайно бях отчудена няколко дни по-късно да видя, че срещат на върха предвижда нови елементи всъщност, господин комисар, не, това не е Европа, която ние искаме. Тези практики противоречат на основните права. И а, е, когато френски министр на миграцията казва, че а, е, принудителните връщания трябва да бъдат а, е, извършени под знамето на Европейския съюз, искам да ви кажа, че основателите на Европейския съюз не са имали това предвид. И е, наистина дали Париж и Лондон са се уверили, че тези експулсирани афганистанци е, са подали е, съответната молба, която е била разгледана. И бих е, искала вие експлицитно е, да. Е, е ни заявите, че всяка една от молбите за убежище е била разгледана и дали наистина Афганистан може да бъде приета за сигурна държава и ако това не е така, дали комисията смята, че е нарушен по този начин член 3 на Женевската конвенция. Благодаря ви много предварително. Благодаря ви, госпожо. Сега госпожа Елен Флотър. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че днес провеждаме дискусия на тази тема, защото е ясно, че държавните глави и правителствените ръководители бяха предвидили връщането на незаконни емигранти към Афганистан да стане. Все едно, че пускаме писмо в почтенската кутия. Всъщност не е така е, по две причини. Комисията е поискала информация от е, английското и френското правителство. Това е нещо хубаво. И на второ място, защото днес се провежда днешната дискусия по тази тема тема. Въпросите вече бяха засегнати. Афганистан е ли сигурна страна? Питайте господин Обама, който току-що реши да изпрати там 34 хиляди е, войници. Нито една армия не може да гарантира, е, че тези хора ще оцелеят в Афганистан и е, ние ще гарантираме, че емигрантите, които връщаме в тази страна, в, няма, живота им няма да бъде защитен. Това е шега. Това е един майтап и Върховния комисариат по е, е, беженците е, от със сърце призова държавите членки да не връща страни в Афганистан. Второто място, много са сложни тези колективни полети. Всички са много доволни от това, че Харта за правата на човека е задължителна и има членове, които забраняват колективно експулсиране. Твърдите, че не били колективни. Господин Илстром казва, че това било по-разумно мобилизиране на средства. Много е, често тези е, съвместни полети ще ни бъдат продавани като съвместно каране на коли срещу парникови ефект. Докъде стига границата? Искам да ви кажа, че аз съм избрана в град Лекара и брега на Ламаша във Франция. Там е, много афганистанци бяха върнати колективно, организирани от господин Бесон във Франция и по причини за комуникация френското правителство решава да има медийна кампания по това колективно връщане, но на територията в Падокале има арести, арести, колективни арести, т.е. те са незаконни, защото те са извършени по определен дискриминационен белег. Така че ние не можем да гарантираме това, което казвате, господин Баро, че това са съвместни операции за лица, които били незаконно в Европейския съюз след индивидуални процедури. Експулсирането е колективно, защото арестът е колективен. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Мари Кристин Вержа. Благодаря, господин председател, драги колеги. Наистина можем да приветстваме е, че беше организиран този дебат. Но аз наистина съм смазана от този език, е, който тези клишета, които слушаме. Да, Нека да не си играем с думите. Става дума на колективно експулсиране. И Европейския съюз се бие в гърдите, че защитава правата на човека. А днес афганистанци бяха експулсирани в държава, в която се води война, война в която участват много европейски държави. И господин Баро, извинете, но законодателството е и европейско, и национално това законодателство, за което става дума, и не ни казвайте, че а, всяка държава трябва да урежда сама тези въпроси. И наистина а, тази директива за връщането е директива на е, от която трябва да се срамуваме, защото тя е срам за защитниците на правата на човека. Знаете, че в различните европейски държави молещите за убежище са третирани по различен начин и афганистанците не са в състояние а, да а, подават молби а, за убежище при подходящи условия. Наистина аз бих ви помолила да се направи оценка за всички тези политики, ако е възможно. Благодаря ви, госпожо. Сега, в рамките на спонтанните изказвания, ще дам думата на няколко души. На първо място госпожа Перак. Благодаря, господин председател. Аз искам да изразя това, което мисля за френското правителство и социалистическото правителство в е, Великобритания, които връщат е, лица в Афганистан. За разлика, искам да ги подкрепя. За разлика от това, което беше казано, тяхната молба за политическо обежище е отхвърлена и тази двустранна инициатива трябва да се продължи на европейско ниво, е, защото всъщност това за нас е едно предизвикателство и трябва да се справим с него колективно. Това е списъка на пакта за иммиграцията и убежището, което беше прието преди няколко месеца под френското председателство. Трябва да отидем още по-далеч, да споделяме средствата и да организираме съвместни полети за връщане в родината, които да се финансират от Frontex. Решението на 26-те да искат комисията да направи проучване по този въпрос. Това е първи етап. Господин комисар, искам комисията да подкрепи тези предложения, защото борбата срещу незаконната иммиграция е очакване от страна на обществеността и особено на емигрантите, които законно пребивават на наша територия. Благодаря ви, госпожа Девейрак. Е, сега госпожа Кесеер, заповядайте, имате думата. Господин председател, всички разпоредби дават възможност да посочат всъщност да, молбите да бъдат разгледани индивидуално. Както чухме, разглеждането на молбата като цяло е, става законосъобразно и когато се разгледа молбата индивидуално, е, както подобава, е, тогава вече получават отговор. Но всъщност сигурността в Афганистан е на ниво такова, че трябва да се зададем въпрос дали можем да връщаме лица там. В Финландия ние взехме следното решение. В въпреки е, е, независимо от това дали съответното лице има право да получи убежище или не, ако трябва да се върне в страна, която е във война или засегната от война, им даваме право за временно пребиваване, защото би било опасно за живота на човека да бъде върнат във въпросната страна. Благодаря ви, госпожо. Следващия изказващ се господин Земкер zacząć od następującej kwestii. Господин председателю, искам да спомена следното. Работя в Полското министерство на отбраната вече редица години. Посещавал съм Афганистан не веднъж. Имахме 2000 полски войници в Афганистан по едно време. Обстановката там е драматична. От една страна, хората са отчаяни не могат да се справят с различните проблеми, защото това е страна във война. О, от друга страна, има хора в Афганистан, които играят двойна игра. През деня подкрепят управляващите, а през нощта подкрепят талибаните. Въпросът ми е – Имаме ли нужните инструменти и възможности да направим оценка за истинските намерения и позиция на иммигрантите, които идват в Европа? Защото на мен ми се струва, че някои хора просто бягат от страната си, защото са отчаяни. Но може би има отделни различни случаи за двойна игра. Благодаря ви. Госпожа Келер. Thank you. Благодаря. Да, дискусията е интересна. Защо хората са незаконно? Защото няма начин как те да излязат от своята страна, която е във война по законен начин. Няма друг начин, по който те могат да излязат от страната си, така че не бива да се изненадваме от това. И знаем колко е трудно да се е, кандидатства за убежище. Поради тази причина знаем също така и конвенцията от Женева колко стрикни разпоредби има. Трябва лицето наистина да се преследва по много ясно описан начин, а това е трудно се доказва състояние на война. И защо тогава ги връщаме обратно в Афганистан, една страна в е, война, където хората не могат да оцелят, не могат да излязат обратно, не могат да си изкарат прехраната и има много сериозен проблем с жените. Така че Наистина трябва да се да, да, да, обежище на всички жени, които кандидатстват за него. Аз се обръщам към държавите членки и комисията да се борите срещу подобни връщани обратно на лица в Афганистан. Благодаря ви. Благодаря. И това е краят на процедурата спонтанни изказвания. Сега се връщаме обратно към госпожа Малстром. Господин Малстром, извинете. Благодаря ви, уважаеми госпожи и господа, за много интересните изказвания, които направихте, но нека да започна с едно обобщение относно най-важните принципи. Позволете да започна с това, което госпожа Матио каза по въпроса за смесените потоци иммигранти – Вярно е, че имаме такива смесени потоци, които идват в Европейския съюз, но тъй като Европейския съюз няма възможност безкрайно да поема тези иммигранти, много е важно да направим така, че да оценяваме отделните случаи един по един, да разберем кой има нужда от защита по смисъла на европейските правила и конвенцията. И Европейската комисия с своите директиви също наблюдава процесите. И така се стига до казаното а, по отношение на Иран от госпожа Десарнес. Ера, наистина, когато не можем да гарантираме индивидуалната безопасност на лицето, тогава а, този въпрос е изключително важен. Точно този въпрос е най-значим. И именно за това трябва да се разглеждат по-отделно случаите. Поради тази причина трябва да изградим една съвместна система за даване на убежище на европейско ниво. Много оратори сякаш пренебрегнаха този аспект в изказванията си трябва да се направи наистина правно издържана оценка за всеки отделен случай. Това трябва да бъде нашата цел, за да знаем наистина каква е обстановката. Трябва да сме сигурни дали е, е възможно връщането на лицето в неговата страна. Независимо за коя държава говорим, трябва да гарантираме първо, че лицето е в безопасност там и няма нужда от индивидуална закрила. И когато това е направено, вече вече можем да го върнем обратно с чиста съвест в неговата държава происход. Какво се случва по-късно? Е, както вече стана дума за съвместен полет. Има отделни случаи, които могат да бъдат е, е, взети по-отделно решенията по тях и след това лицата да бъдат качени на един съвместен полет. Това просто е логистичен въпрос. Продължавам с казаното от госпожа Келер. Едя тя винаги прави много интересни изказвания и аз подделям мнението, че наистина това е сложен въпрос. Трудно е когато имате система, която казва, че трябва да сте на територията на Европейския съюз, да кандидатствате за убежище, а пък на първо място е много трудно да се стигне до тази територия. И ето поради тази причина ние, шведското председателство, се опитахме да създадем една обща европейска система, която да ни дава възможност да направим и стъпка малко по-отнататък, по-отвъд, а именно хората, които имат нужда от защита, най-уязвимите, онези, които нямат економически средства да стигнат до Европейския съюз, за да получат закрила. Към тези страни, към тези е, лица се обръщаме. И ние, например, в Швеция имаме 1900 подобни места за подобни е, кандидатстващи за обежище. Ако може, могат и останалите държави да е, отделят подобни места, където да бъдат настанявани такива търсещи обежище иммигранти, това ще бъде една сериозна стъпка, която може да подпомогне решаването на проблемите, свързани в емигра... с иммиграцията, в смисъла и на е, Върховния комисариат и техните е, норми. Именно така можем да помогнем. Благодаря ви. Благодаря сега. Думата има комисар Беро. Благодаря на всички, които се изказаха. Основното затруднение, с което се сблъскваме, идва от това, което госпожа Мантю нарече смесени потоци. Тоест, е, мигранти по економически причини и хора, които наистина са преследвани в страната на происход и имат право на закрила, на международна закрила или на субсидиарна закрила. Това е основната трудност и е, трябва добре е, да се има предвид това, да се разбере колко е трудно да се управляват тези процеси. А, не мога да отговоря на всички въпроси, които бяха повдигнати, но ще дам няколко елемента от френския отговор. И ето френският отговор. Е, интересованите лица, които не са представили молба за убежище, е, са е, били поставени, са били задържани на всеки, е, е, всеки е бил уведомен на, на съответния роден език, е, условията, е, които трябва да бъдат спазени и молбата, която трябва да внесе към френската служба и съответните мерки са били предприяти с международната организация. От тези чужестранни е, граждани никой е, един не е внесъл молба, а молбите на другите двама са били разгледани в присъствието на преводач. Пред административния съд, адвокати на преводач, те са изложили рисковете, на които са изложени според тях в страната на происход. Дали да се предостави статут на беженец или международна закрила, службата смята, че не съществуват, съществува съответните, не са спазени съответните изисквания и лицата не са е, застрашени в случай на връщане в страната на происход. А, аз а, всъщност из, направих това, което а, ми наложи е моята съвест и а, моят отговорност. И а, това, което искам да ви кажа, а, че по отношение на понятието сигурна държава, има съдебна практика, а, на Европейски съд и на Европейски съд по правата на човека, според която това, тези елементи не са достатъчно елемент за предоставяне на статут на беженец, освен ако не става дума за а, масови а, насилия, и е, факта, че това лице е изложено на сериозна заплаха и живота му е сериозно застрашен. И наистина тези изваредни обстоятелства не са е, били посочени в конкретния случай – Бих искал да отговоря, да кажа няколко думи по отношение на групираните полети. Трябва да ви кажа, че Frontex е организирал подобни групирани полети, съвместни полети и ги е финансирал. През 2008-2009 година това не е нещо ново. И това, което се опитва да прави Frontex е тези съвместни полети да се извършат при подходящи условия, като се зачита достоинството на лицата. И в Австрия, например, има омбудсман, който следи тези условия да бъдат спазени. И надяваме се, че ще можем тези опит и тези условия да се спазват при връщането на лицата. Ако те не се намират под международна закрила и субсидиарна закрила, тяхното връщане да бъде извършено при спазване на съответните изисквания. не става дума за полети, принудително връщане, при които не се зачита личността. Благодаря на господин Билстрем и на шведското председателство, които много ни помагат. Искам да ви припомня, че през пролета се започнахме да разглеждаме тези текстове по условията за приемане, на, спомена се тук и а, Дъблин и а, този регламент да а, отчита интересите на уязвимите групи, е, по-специално на децата. Предвидени са и някои дерогации на Дъблинския регламент. На 29 октомври бяха прияти други два текста. Комисията ги прие по директивата за квалификацията и по директивата за процедури е, за даване на обежище. И тези нови текстове ще въведат критерии, които да бъдат обективни и да бъдат еднакви навсякъде, едни и същи навсякъде, така че да практиката да бъде една и съща и Европа на обежището да стане факт. Благодаря на шведското председателство, което въведе в съвета, днес е в съвета тези текстове, но те все още не са прияти. И аз правя всичко възможно, а, за да а, се осъществи а, тази Европа по отношение на а, убежището и бежанците. И а, този проблем всъщност не трябва да ни пречи да видим по-голямата солидарност между държавите членки за приемане на тези бежанци, за гарантиране на тяхната закрила и всички държави трябва да участват в този процес. Все още има държави, които не приемат бежанци. Това исках да ви кажа. Осъзнавам, че не мога да отговоря на всички въпроси, но във всички случаи комисията прави всичко възможно, за да е, се спазва европейското право и ценностите на Европа. Благодаря ви, господин Баро. Дами и господа, след е, това изказване приключваме с тази точка от дневния ред, а сега ще преминем към следващата точка. Втория доклад.